е, нека да не забравяме, че неплащането на дълговете всъщност нанася големи щети на бизнеса и на потребителите. Това е неблагоприятно и за властите, е, и за кредитните власти, които всъщност не могат да разберат кои са лошите длъжници трябва да можем да проследяваме тези длъжници в Европейския съюз и да прилагаме законодателството върху тях. Докладът подчертава нуждата и възможността от допълнителен достъп до регистрите на длъжниците. А също така властите трябва да имат по-добър достъп до регистрите с, за данъчно облагане и други. Сътрудничеството между отделните органи може да бъде подсилено и това също така може да се а, направи и за публикуването на декларациите за имущественото състояние и ако такива не се подадат, да се е, наложат санкции. Ние предлагаме кредиторите да се възползват от въвеждането на ни по-прости и по-ефективни процедури в целият Европейски съюз, за да могат да имат достъп до информация за имуществото на, кредитори, на длъжниците си и да могат да искат плащания или преследвания дори и в чужбина при наличие на процес трябва да разгледаме как действат настоящите системи и как, например, се сътрудничат те, примерно едно правно, право като в Великобритания и правото в другите европейски страни. Трябва също така да подсилим сътрудничеството между държавите членки, защото то ще има много добър ефект върху защита на човешките права и на нашето законодателство вече с нашия доклад до някъде се запълва разликата между отделните правни системи на държавите членки, но искаме да имаме повече прозрачност. В такъв случай трябва и непрекъснато да се поддържаме в течение на настоящите практики и непрекъснато да обновяваме нашето законодателство, а също така и да информираме отдел... заинтересованите страни за тези промени и да им ги предоставим на съответният език. Трябва да се сътрудничам повече с националните съдилища и прилагането на това законодателство – трябва да действа проактивно. Това ще помогне на малкият бизнес и на отделните частни предприемачи да се справят с голям брой проблеми, защото в настоящия момент, в момент на криза, те не могат да имат ясна представа за евентуалните нередовни платци това е същинска заплаха за функционирането на самия общ пазар и заплашва допълнително дребният бизнес в такива тежки времена, като сега. Искам да благодаря на секретарията на Комисията по правните въпроси, който свърши великолепна работа и Искам също така да благодаря на колегите от другите групи, които направиха много интересни предложения. За това законодателство, нека да кажа, че то трябва да бъде прието възможно най-бързо и препоръчвам на комисията да приеме препоръките на парламента. И трябва да се фокусираме не само върху големите предприятия. Благодаря. Господин комисар, давам ви думата. Благодаря ви, господин председател. Много се радвам, че мога да чуя за, а, на причините за загрижеността на Европейският парламент във връзка а, с, с длъжниците и прозрачната информация за имущественото състояние. Наистина, на платежните нареждания са затруднени при движението си на територията на, от една държава членка в друга. Това пречи на прилагането на законите. Европейския съюз има поредица от правни мерки, които гарантират достъпа до правосъдие и също така прилагането на законодателството на Европейската общност много по-лесно ще бъде прилагането на правосъдието в, на територията на държавите членки, ако наистина се постигне на висока степен на прозрачност относно информацията за имущественото състояние на длъжниците. Посочено беше, че е необходимо да се увеличи тази прозрачност но трябва да се внимава а, какво точно е, може и трябва да бъде направено практически. А доклада е доста скептичен по отношение на някои от идеите поставени в Зелената книга. Докладът е също така загрижен по отношение а, на защитата на личната информация, защита на данните и така нататък. Комисията също е о, отдадена на, на идеята да се а, запази неприкосновеността на личните данни и да се защитават личните данни. В същото време кредиторите трябва да имат възможност да, да предприемат навременни мерки а, за а, а, възстановяване на задълженията на цялата територия на Европейския съюз. Комисията все още не е програмирала конкретните законодателни мерки в тази връзка. Но на базата на консултациите комисията смята, че трябва да се увеличи а, достъпът до търговските и а, търговските регистри и регистрите на, на населението за, а, от страна на специализираните органи, за да може да се повиши а, ефективността на прилагането на европейското законодателство. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, че се гласува утре по обяд. Сега стигаме до доклада на госпожа Макенес, е, годишен доклад по заседанията на Комисията по петициите. Давам думата на госпожа Макенес. Благодаря, господин председател. Колеги,